Good afternoon, everybody. Um, Добър ден. Минаха 10 минути, вече 3.10 и според скандинавските ни разбирания трябваше вече да сме започнали преди 10 минути. Сега ще премина на шведски. Затова ви моля да си сложите слушалките. Okej, som sagt var, hjärtligt välkomna än en gång. Och eh, vi... И така, добре дошли. Ще започнем с първа точка от дневния ред. А именно приемане на дневния ред. Нямаме, не сме получавали предложения за промяна в дневния ред, така че предлагам да го приемем и да го считаме за прият. Добре, преминаваме към втора точка. Съобщение на председателя. ще намерите е, в е, вашите документи протокола от предишното заседание. Ако нямате забележки, можем да го счетем за прият. Припомням ви също, че утре на 21 юни нашата комисия ще стартира една двугодишна кампания за жените в областите на научно-развойната дейност. Целта е да участват повече жени в тези области и разбира се, членовете на нашата комисия ще е, бъдат добре дошли за началото на, на кампанията. В 13.30 ще е, направим официалното откриване. И последно съобщение. Бюрото реши да направи превода по-ефикасен или поне а, е, използването на превода по-ефикасен. Именно за това ще можем да заседаваме само понеделник и вторник. Защото само понеделник и вторник можем да имаме превод на езиците, които искаме. Защо? Това ще означава, че за в бъдеще ще трябва да гласуваме вторник от 9 сутринта. В седмиците, когато се събират комисиите. А сега, нека да преминем към следващите точки от дневният ред. Госпожа Пападополо е тук, виждаме ще дискутираме установяването на рамковата програма за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 и веднага ще й дам думата. Госпожо Пападопол, имате думата, заповядайте. Микрофон. Uh, uh, yes. Hello everybody. Sorry. Добро. Добър ден на всички. Имахме много важна дискусия с докладчиците в Сянка. Току-що приключихме и затова малко закъснях. Е, определено преговорите не бяха лесни. И днес ще говоря за установяването на Хоризонт 2020. Това е рамкова програма за научни изследвания и иновации 2014-2020 година. Тази програма има за цел да подсили общата конкурентоспособност на Европа. Това е финансов инструмент за прилагане на практика на иновациите е, и представлява е само един от основните стълбове на Европейската стратегия 2020. Стоеността е около 18, 80 милиарда и идеята е да се създаде нови работни места в Европа и растеж чрез научно-развойната дейност и усъвършенстването им. Разбира се, когато разглеждахме тази политика, е важно да имаме равенство в половете и да, то да бъде спазвано. До 2020 година ще имаме над, нужда от над 1 милион учени в тази област. И не трябва да а, се пренебрегват също проблемите с равенството на половете в тази област. Трябва да отворим програмата за повече участници, най-вече за повече жени учени в Европа. Това означава, че за да имаме а, успех в научно-развойната дейност през бъдещите години, Европейския съюз трябва значително да увеличи броя на учените жени между тези допълнителни 1 милион учени, които мислим да наберем. И трябва да се сръточим най-вече на този аспект за равенство на половете в насока 2020 година и да дадем равни възможности и на мъжете, и на жените в научно-развойната дейност, особено що се отнася до представенето им, също така отпускането на средства и а, мобилността. И още нещо от, между основните теми на доклада Проблема с половете трябва да бъде е, представен е, като един от приоритетите на програмата Хоризонт 2020 и да се говори, и да е свързано с е, обществените промени и усъвършенстване на индустрията. Трябва да се наблегне на този проблем и в човешките ресурси, и в научно-развойната дейност, и също така в отпускането на средствата, когато се изпълнява и да се използват индикатори, полови индикатори, когато а, отпускаме тези средства. Много от средствата, като че ли в повечето случаи се отпускат на мъже, а не на жени. Трябва да се преборим с това неравенство. Има и друг един проблем, именно така наречения стъклен таван. Много талантливи, способни учени жени с много добри квалификации не получават никаква, а, никаква промоция в а, службата, защото всъщност мъжете получават тези а, повишения. Това е другият, другото препятствие пред амбициозните жени и ние трябва да се справим и да премахнем този стъклен таван. Има много учени жени в лидерски позиции, трябва да увеличим още повече този брой и да премахнем този феномен, който е широко разпространен в много европейски държави. Трябва да насърчаваме участието на жените в научно-развойни дейности и в дисциплини, не само в някои съветнически групи, но и за всички останали структури, като например групата на високо ниво, експертната група и много други, а също и в университетите и сътрудничеството с другите научно-развойни институции, защото навсякъде в тези области доминират мъжете. Искаме също да няма сегрегация по половете в университетите и други научни институции в държавите членки. И трябва да насърчим идеята, че науката е обект на интерес и за мъжете, и за жените, не само за мъжете. И да вземем предвид и факта, че жените и без друго вече не са достатъчно представени в научните изследвания, особено в финансовата програма, рамкова програма 6 и рамкова програма 7. И да дадем повече възможност за мобилност и да вземем предвид съчетаването на личният и служебният живот. Това са нашите цели с измененията. Естествено, искам да изслушам мнението над колегите, за да видим как ще направим доклада още по-силен и още по-добър за равенството. Благодаря. Благодаря ви много. Струва ми се, че няма желаящи да се изкажат. А преди да дам думата на колегите, бих искал да приветствам с добре дошли група посетители, поканени от госпожа Лохбилер. Добре дошли, за нас е удоволствие, че сте наши гости. Радвам се, че имаме такава публика на разискванията в нашата комисия. Искам да благодаря на господин председателю за това, че ми давате думата. Ще бъда кратка. Искам да благодаря на госпожа Пападополо, че работи по тази толкова важна тема. Тя е... Тази важност искам също да я подчертая от моя страна, Необходимо е да се инвестира в еднаква степен в обучението на младежите и девойките. Днес девойките са също добре образовани, но ние трябва да им дадем възможност да се развиват в кариерата си, особено в сферата на научните изследвания. Да насочим младите студентки към научни изследвания. И това трябва да бъде задължителна политическа инициатива. Не можем да изискваме от частния сектор да прави това, което не прави публичната администрация. Аз познавам добре тематиката, защото съм се занимавала професионално с тези въпроси. Зная, че мъжете винаги стигат до върха на пирамидата на работното място, докато жените извършват по-маловажни изследвания на по-низки постове. И така Целта на този доклад е да се гарантира равно поставеност на жените на високи постове в научните изследвания, в всички сфери на научните изследвания. Необходимо е да се борим срещу този стъклен похлопак. Действително, жените понякога сами се подценяват, поставят си въпроси, дали са в състояние да заемат един или друг пост, но аз считам, че има един доста лесен аргумент и така жените остават на ниски позиции, без да се качват нагоре по стълбицата. Тази тема, според мен, е изключително важна и тя се отнася за всички сектори, а именно равнопоставеност в кариерното развитие на мъжете и жените. Жените имат много по-равна кариера, без особено издигане в кариерата, отколкото мъжете. Считам, че чрез този доклад Антигона трябва да отиде много по-далеч благодаря. Председателят господин Канчен. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за това, че ни представи своето становище. Хоризонт 2020 се отнася за бъдещето на научните изследвания и трябва да се включи тук и аспекта за равнопоставеността между мъжете и жените. Съвсем конкретно могат да се подобрят условията за постигане на равни шансове между мъжете и жените. Има доста слабо участие на жените за сега в научно-изследователските програми. Аз ще представя изменения с акцент върху тези цели. В бъдеще трябва да има повече жени, разбира се и мъже, в научно-изследователската дейност, в е, иновационната дейност. И именно това ще бъде подчертано в измененията. Докладчикът също подчертава, че трябва да се настоява за участието и на мъжете, и на жените, тъй като има някои сектори, в които мъжете са по-слабо представени, например в сферата на медицината в някои от държавите членки. В Комисията по промишлеността, като докладчик в Сянка, аз участвах в работата по това досие – за Хоризонт 2020. Се изготвят много доклади. Ние решихме да се произнесем само по един от докладите. Важно е да се отстоява равнопоставеността между мъжете и жените. И считам, че ролята на участието е изключително важна. За това би било добре като депутати да се ангажираме в рамките на тази парламентарна комисия да следим също какво се прави в нашите политически групи, тъй като в крайна сметка в политическите групи се вземат окончателните решения относно ролята на жените и измененията, които ще бъдат прияти или не. Така че не трябва да оставаме само в рамките на тази комисия, а да следим какво ще се случи по-нататък. Тази осма рамкова програма ще промени много. Това е Хоризонт 2020. Не се нарича вече осма рамкова програма, но наименованието няма такова значение. Това, което е важно, че научните изследвания, иновациите, пазара а, трябва да бъдат отчитани. И това ще бъде подчертано в измененията. Не е достатъчно само да се акцентира върху научните изследвания или само върху иновациите или само върху пазара. Това са трите стълба, които са еднакво важни в хоризонт 2020. Благодаря за вниманието. Председателят Госпожа Уилис Масик. Извинете за произношението на вашето име. Благодаря, господин председателю. Преди да говоря за Хоризонт 2020, искам накратко да се спра на онази кампания, която започва утре. От превода разбрахме, че започва в 5 часа. Всъщност тя започва в 2.30 след обед. В сградата Жозеф Антал, зала 421, ще започне с реч на комисаря Маккуин. Ще бъде с продължителност час, час и половина. Марк Тарабела ще присъства от Комисията за правата на жените и ще, с него ще приключи събитието. Всички са добре дошли. Кампанията е, се цени много от комисаря. 2010 по време на изслушването тя пое ангажимент за нея. Освен това се ангажира да бъде образец за подражание и това се опитваме да постигнем чрез Хоризонт 2020 и в сравнение с програмата за 2010 ние сме се постарали да привнесем повече конкретика, а именно по силата на член 50 и да има едно друго измерение на равнопоставеността на половете – да има равно участие на жените учени в научно-изследователската работа, в вземането на решение и също така да бъде отчетен въпроса за равнопоставеността на половете в изследователската работа. Всичко това е съзвършно с Хоризонт 2020 година. Водих си бележки за всички коментари, които бяха направили. Те са в съответствие с целите на комисията, заложени в Хоризонт 2020. Също така и мултидисциплинарния подход, равнопоставеността на половете, спомената в 13 ти член и в първата част на приложението, чрез което се въвеждат всички програми. Така че това намерение е отразено. А що се отнася до вземането на решение и равнопоставеността и представителството, балансираното представителство, както ние го наричаме във всичките комисии, трябва да кажа, че това е един ангажимент, който комисията е поела във връзка с научно-изследователските институции и университетите, привличам вашето внимание към рамковата програма 7 и Еразъм там се предвижда сформирането на екипи. Разбира се, можем да проследим как се сформират тези екипи, но не бихме могли да влияем на научно-изследователските институти и университетите. За да стане това са необходими именно тези инициативи, които се разработват по линия на Европейското пространство за изследване. се финансиране за равнопоставеност на половете – и това е по линия на иновационните общества. Тези общества всъщност са последващата стъпка след работната програма, която е по рамковата програма 7. И чрез нея университетите, научно-изследователските институти ще предвиждат различни планове за равнопоставеност на половете. Ето това се очаква от университетите и научно-изследователските институти. Не е необходимо конкретно целево финансиране, за да бъдат е, те поощрявани да преследват тези цели. Благодаря. Благодаря, благодаря, че ме поправихте Що се отнася до начин, по който се при... Е, началото на кампанията, да, тя ще започне в 2.30. Моля да ме извините за тази грешка. Други желаят ли да вземат думата? Тогава давам думата на госпожа Пападополо. Благодаря, господин председателю. Искам само да благодаря на колегите за коментарите. Е, напълно подкрепен казаното до господин Йохансон и преждеговорищата. А, не бива този стъклен а, таван а, да го пренебрегваме. Необходими са повече жени учени. Затова е необходимо да се подготвят планове. И както каза господин Йохансон, когато формулираме новите иновационни продукти, следва да включваме и жените, за да може да се вземе решение какви са тези иновативни продукти, които ни трябват и те да са съобразени с търсенето на пазара. Като тези потребители са и жени и мъже, много е важен мултидисциплинарния подход. Необходимо е да има изследователи и мъже и жени. Ако няма необходимото финансиране, то тогава тези учени няма да могат да правят чудеса. Искам също така да подчертая, че утре комисията започва обсъждане по тази важна тема и искам да поканя всички. Две години вече провеждам кампания насочена към поощряване участието на жени в научно-изследователската работа. Нужно е да се борим и срещу стереотипите. Затова приканвам всички да се включат в тази кампания и да присъстват на събитието. Ще има и други европейски депутати, които ще присъстват и жизнено важно е да надигнем глас – не само когато биват вземане стратегически решения, и, е, и би трябвало и мъжете да се изказват гласно, ако за тях този въпрос е важен. Предимно жените надигат глас по въпроса, но необходимо е да има воля за да се масовизира идеята за върнопоставеност на половете, да, се, да бъдат преодолявани пречките пред жените, за да могат жените да дадат своя равностоен принос на обществото. Okay. Благодаря. Прекратяваме разискванията по тази тема. Що се отнася до графика, Срока за внасяне на измененията е 25 юни. Ще гласуваме в комисия на 10 юли и пленарното заседание трябва да се произнесе по въпроса през септември. Така приключваме с тази точка от дневния ред. И ще дам председателството на госпожа Моран Шарти. Имате думата. Мерси, но пас... Благодаря. Пристъпваме към точка 4 на дневния ред, а именно доклада на колегата Гюставсон ролята на жените в рамките на зелената економика. И така, сега ще дам думата на докладчика Майкъл Гюставсон да представи доклада си. Благодаря. Първо искам да кажа, че съм щастлив да получа такъв брой изменения. Благодаря, че ги изпратихте. По време на първото представяне на доклада установих, че не е очевидно в, да впишем в този доклад всичко, което искаме да кажем. Както знаете, ние разполагаме с определен брой страници, в които трябва да се съберем, но се надявам все пак, че ще успеем да подобрим текста с всички тези изменения. Има изменения, които са великолепни. Има някои, които ще се опитам да групирам под вид на компромисни изменения. Та, ще ви кажа за измене... малко повече какво мисля за измененията и после ще ви дам думата. Първо, има три изменения – които посочват, че има грешки в различните езикови версии. Изменение 15 на господин Йохансон, което предлага да се промени е, едно, един израз статистики по пол – в моята версия, в шведската версия, терминът е коректен. Явно има проблем в превода. В 25-то изменение, пак на господин Йохансон, благодаря му, че толкова внимателно чете текстовете. Да, в шведската версия на текста се казва, че трябва да се въведе перспективите за равенство за по всичко, което засяга околната среда – но в английската версия се говори за политика на равенство сам. Тоест, терминологията, която се използва, не е, е съвсем същата на шведски и на английски. Третото, третата грешка по изменение 55. И пак благодарение на господин Йохансон го откриваме. Може би защото господин Йохансон иска да заличи това изменение 55, но там се казва на шведската версия, че държавите членки трябва да а, измислят методи за насърчаване на мъжете да изберат вид кариера, докато в английския текст се казва, че трябва да се насърчават жените. Така че нещата, всъщност на английски текст е точно обратното, е казано точно обратното на това, което е в шведския текст. Е, все едно се казва, че трябва да насърчим жените да работят повече в сектора на здравеопазването. А сега на другите изменения. Параграф 23, изменение 55. Това, което аз бях написал, определено не е същото като това, което е на английския текст. Има, има грешки. Последната грешка, както вече казахме, става фатална, защото думата мъже е на шведски заменя с думата жени на английски. Това са езиковите грешки. След това две неща, които много не ми допадат. Госпожа Яна Колакис два пъти предлага да има само едно седалище за парламента. Лично аз съм съгласен. Лично аз смятам, че е лудост непрекъснато да пътуваме между Брюксел и Страсбург. Но не разбирам какво, а, какво общо има между седалището на парламента и темата, която разискваме тук. Така че не виждам защо това изменение трябва да присъства тук. Трябва да говорим за равенство на половете и изведнъж пък се казва, че трябва да има едно, едно седалище на парламента. Много странно. Именно за това не, не ценя особено това изменение. След това, господин Йохансън предлага да и изменим смисъла, самия смисъл на доклада и заглавието му. Аз лично искам да говорим за равенство на половете в зелената економика. Докато настоящото заглавие е ролята на жените в рамките на зелената економика. Съгласен съм с вас, но мисля, че трябва да кажем равенство на половете. Но като цяло това няма кой знае какво значение. А нашата комисия е за, ако е за изменението на заглавието, това ще означава, че ние няма дори да можем да координираме и да заглавието на доклада си. И председателския съвет ще трябва да вземе решение. т.е. сами си режем правомощията. А това означава също и закъснение в сроковете. Ще бъде много тъжно. Това означава също, че няма да успеем да приключим темата до ноември, както искахме. Бих желал доклада, докладът да бъде приготвен възможно най-бързо. И така, ако погледна чисто егоистично, от гледната точка на комисията, мога да кажа, че ако имаме инициативен доклад и ако поискаме промяна на заглавието и председателския съвет трябва да се произнесе, това ще блокира процедурите за всички останали доклади и ние няма да можем да изготвим други инициативни доклади. Говорих с комисията на координаторите и трябва да видим какво мислят политическите групи. Но още веднъж казвам, ако трябва да променяме заглавието, доклада със сигурност ще бъде отложен. След това имаше една серия изменения относно предприемачеството и малките и средни предприятия. Знам, че в нашата комисия повечето искат да говорим за малките и средни предприятия, така че ще изготвя за едно компромисно изменение, така че да осигуря връзката между малките и средни предприятия и всичко останало в текста. Надявам се, че това компромисно изменение ще ви допадне и ще го приемете. Ще се опитам също да компилирам, така да се каже, да съчетая няколко изменения, защото те са а, доста класически, ако мога да ги нарека, и говорят за едно и също нещо. Е, ще ги обединя, за да не става текста тежък и дълъг. И относно моите изменения, предлагам да има ясна дефиниция на това какво е всъщност зелената економика. Защото сега използваме този термин за всичко и нищо, просто защото звучи много модерно, много добре. Трябва да, да имаме зелена економика, се казва, но трябва всъщност да знаем първо за какво говорим. Затова трябва да има дефиниция на това какво е зелената економика. И искам да настоим и на социалният аспект, не само на екологичния. И също ще бъде добре да се използват структурните фондове в това отношение. Трето изменение, което предлагам е, това вече е нещо го залегнало в доклада, че трябва да се преразгледат индексите за ръст. Защото трябва да се вземе предвид не само БВП, но и други економически елементи и също и някои екологични елементи. И предпоследното изменение, което предложих лично, 61 където говоря за работното време. Там казвам, че не бива само да мислим как да произвеждаме повече неща. Трябва да използваме по-ефикасно работното време, с което разполагаме. И трябва да се борим с замърсяването и с безработицата. И накрая 69-то изменение. В него искам в оценката ни на външната политика да се вземе предвид а, справедливата, честна търговия, етичната търговия и също така екологичният аспект и аспекта равенство между половете. Ще се спра до тук с обясненията и ще изслушам с радост вашите коментари. Благодаря. Президент, мерси. Благодаря, господин председател и господин докладчик. Благодаря за ясното ви изложение. Аз изцяло се присъединявам към подхода, който предлагате по изменението, свързано с седалището на парламента, защото, както сам казахте, няма място в този доклад. Искам да дам думата сега на колегата Ромева и Руеда. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на а, Микел за доклада му. Според мен не е било толкова лесно. Аз се запознах с изложението на мотивите, с текста. Струваме се, че нещата са ясни като цяло. Разбира се, има някои аспекти, които могат да бъдат подсилени, но е важно по две съображения. Първо, Важно е да не се забравя аспекта пол във всички измерения. Имам предвид екологичната, економическа, политическа криза, която преживяваме. Има връзка между тях. Има опит да се свържат всички тези аспекти. Представени са малко изменения. Считам, че тези изменения, както и останалите, които казахте, че могат да подобрят текста, могат да бъдат доработени. Вие споменахте един тактически въпрос за заглавието. Не зная дали е възможно да се промени. Аз също съм съгласен с това, което казахте за заглавието. Не зная дали ще може да се направи в пленарна зала. Това е технически въпрос, за това гледам към секретарията, за да избегнем проблема. Можем да говорим по въпроса по-късно. Следващият въпрос се отнася до това, че трябва да включим и някои от изводите, които могат да дойдат от срещата в Рио някои от предложенията, които ще бъдат направени и, обсъдени във връзка с зелената економика. Искам да подчертая една, всъщност две идеи. Първо, господин Йохансен каза нещо, когато представи изменението си. Изключително важно е да се разбере, че кризата доведе до свиване на публичните бюджети, което доведе до драматично положение в обществените услуги, където работят преобладаващо жените. За да се разреши този проблем, е необходимо да има не само зелена економика, но изобщо нормална е, економика, да се запазят стълбовете на социалната държава. И социалната държава не трябва да се поставя под въпрос, както е сега. Ние разглеждаме кризата, отчитайки екологичното измерение, но трябва да го обвържем и с социалното измерение, което е последица от лошите политики, които сме финансирали в миналото. Преди няколко години изготвихме доклад в нашата комисия, а, говорейки за фактора пол по време на кризи. Затова трябва да оставим на място социалната държава, не бива да засягаме този стълб. Втори аспект, според мен, също е важен – за да се гарантира издигането на ролята на жените в зелената економика. Има а, сектори, които са доминирани от мъжете, затова трябва да се организира обществото по такъв начин, а, че частното измерение също е поето от мъжете. трябва да се отчете нуждата от промяна в цялото общество, за да се акцентира върху ролята на тези аспекти на економиката. Някои от нещата вече са включени, част от измененията могат да допринесат до подсилване на тези въпроси. Няма какво повече да добавя. Ще изчакаме компромисното предложение, което Микел ще направи и след това ще го обсъдим. Благодаря, господин Ромева. Искам само да прецизирам нещо, свързано с промяната в заглавието, за което стана дума. Знаете, че имаме разрешение за заглавието и за доклада. Така че има правила и те трябва да бъдат спазвани. Господин Йохансен поиска думата. Имате думата, господин Йохансен. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин Густавсън за добрия доклад. Става дума за един важен въпрос за равенството между половете, въпрос, който се обсъжда от нашата комисия. И за мен е трудно да критикувам доклада, като се има предвид, че работихме съвместно. Трябва да се подкрепят инициативите, които са важни за нас, а именно екологичната устойчивост, зелени транспортни средства, научни изследвания, предприемачество, по-зелени горива и прочие, прочие. Важно е също да се направи анализ как преминаването към зелена економика ще засегне мъжете и жените в определени сектори. Трябва да има статистически данни по сектори. Важно е структурните фондове да бъдат по-добре използвани. Що се отнася до самия доклад, все повече откривам че има административна процедура в Европейския парламент, която трябва да се спазва. Въпроса за заглавието може да бъде решен. Според мен, радвам се, че докладчика каза, че сте съгласен с въпроса други колеги от комисията също, но нещата трябва да се решават по определен въпрос, начин и можем да обсъдим тези въпроси отново допълнително по-късно. Благодаря, господин Йохансън. Вие сте докладчик в сянка от името на Алде. Сега давам думата на госпожа Томсън, която също е докладчик в сянка от групата на социалистите и демократите. Искам да благодаря за доклада. Считам, че той е много важен доклад. Считам също, че вие а, ясно подчертавате важните неща. Считам, че комисията трябваше да бъде представена тук както от Генерална дирекция енергетика, така и от Генерална дирекция околна среда. Още през 2010 година те се съгласиха в комисията, комисарите, да подпишат харта за равенството между половете. И в тази харта те обещаха въпроса за равенството между половете да бъде включен в работата на всички генерални дирекции, но това не беше направено. Радвам се, че вие предлагате да отправим жалба пред комисията срещата Рио 20 не включва аспекта равенство между половете. Да настояваме пред Европейската комисия, пред държавите членки да въведат мерки за равенство по всички области на политиката в сферата на опазването на околната среда. Това е особено важно сега, тъй като говорим за растеж в Европа, говорим за зелен растеж в Европа, за енергетика, за опазване на околната среда, за енергирна ефективност. Говорихме миналата седмица в парламента с комисията и с съвета. Предвижда се, че ще бъдат създадени 1 милион работни места – но ние не знаем как ще бъде отчетен аспекта равенство между половете при тези работни места. Бихте ли запитали комисията какви разчети правят те за работни места за мъжете, за жените? Вие споменахте също и структурните фондове, социалния фонд. Би било интересно да се откроят региони, които имат добри практики, що се отнася до равенството между половете, защото на ниво региони се работи по тези въпроси. Аз ще направя предложение за изменения, в които предлагам да осигурим повече обучение за жените в новите екологични технологии. Освен това, да въведем квоти или други мерки, що се отнася до постове в ръководните органи, които вземат решения. Благодаря. Благодаря, госпожа Томсън. Сега давам думата на госпожа Лулинг. Благодаря, госпожа председател. Искам да кажа, че аз не съм докладчика в сянка. А, именно за това не съм го казвала, каза председателката. А, исках все пак да ви кажа все пак нещо по този доклад. Първо, относно заглавието. Чух доста забележки, е, които се подиграваха на нашата комисия, на този доклад. Нищо ли по-смешно не сте намерили за заглавие и да правите доклад за ролята на жените в зелената економика. Какво е то. какъв е този доклад? Така че, ако можем поне да променим заглавието и поне да говорим за равенство на половете, или да използваме специфичния израз, откакто правим подобна политика за равенство. Все говорим за равенство в отношението, в третирането на мъже и жени. Не говоря само за плащането, говоря като цяло. Ето за това се говори във всички директиви за равенство между мъже и жени. Равно отношение, еднакво отношение, така че ако не можем да променим заглавието, добре, ще трябва да го преглътнем и да живеем с това смешно заглавие но трябва да внимаваме както в самия доклад, така и в измененията да не правим едни такива празни изказвания, неподкрепени от нищо, и да казваме, че жените не влияят по същия начин на околната среда, като мъжете. по какъв начин влияят? Бихте ли ми обяснили разликата? И казва се, че жените, в 70% от тях ще бъдат по-силно засегнати от климатичните изменения. По какъв начин ще бъдат по-тежко засегнати жените? Все се казва, че ако има затопляне, няма, пък бедните жени няма да имат пари да се топлят, ами те няма да бъдат дискриминирани от за глобалното затопляне. Напротив, ще се топлят безплатно. Не разбирам, не разбирам такива празни изказвания. Безсмислени изказвания. Едни такива измислени, и смукани от пръстите ни. Казва се, например, че жените също не са достатъчно представени на преговорите за околната среда и в бюджетните дискусии. Ами. Когато се правят такива бюджетни дискусии за изграждане на екологична а, политика, това става най-вече на местна почва, регионална почва. Ами как искате жените да са представени? Ами не може защото в някои места просто няма такова представяне на жените. Имаше и други изказвания, с които много се позабавлявах. Например, в съображение Хаш. Смятате, че жените консумират по-малко от мъжете. <laughs> Аз пък смятах, че в повечето случаи е точно обратното. Не само в здравеопазване или в каквото и да било. Така че мисля, че трябва да внимаваме какви изказвания правим. Е, повечето от тях ги е, считам за празни, да не казвам смехотворни, е, така както вече ставаме за смях с заглавието на този доклад. Що се отнася до измененията, изменения 8 и 14 са напълно съгласна с докладчика, а също и с госпожа Моран. Знаете, понякога измисляме какво ли не, по какво ли не заглавие. Такъв е случай с доста голям брой изменения. Сега пък тук искаме пак същите неща, каквито сме искали за други доклади и си добавяме и зелената економика. Но т.е. ние просто не не включваме и не гледаме при загъл на зелената економика, ами пак си стъм подхващаме старата песен за квотите, за равенството на жените и просто си добавяме и зелената економика. Докладчикът казва, че има много неща, които а, нямат нищо общо с доклада. А, и, да, наистина и в измененията има доста неща, които нямат нищо общо с темата. Има едно изменение – Седмо изменение, където се говори за ролята на жените в зелената економика, която е непризната и подценена. А не, не мога да се а, да го потвърдя това, защото в нашата държава, в моята държава, примерно жените предимно говорят и се занимават с зелената економика. Или пък се говори дори за недостатъчното, неравното третиране на жените, когато става въпрос за пенсиониране, за права за пенсиониране, за социални осигуряване и други. Какви са тия странни неща? Или пък друго, че социоекономическият статус на жените не е толкова висок, колкото на, на, на мъжете. И именно за това жените са подложени на насилие. Какво общо има пък насилието с зелената економика? Всичко това е солидно преувеличено. Или пък аз нямам достатъчно въображение, за да разбера точно как тези изменения се вписват в доклада. Мисля, че трябва много да внимаваме с това, което казваме. И един друг въпрос по изменение 19. Там се иска международно споразумение е, по обща дефиниция на зелената економика и, и от кого ще поискате международното и, споразумение? Между кого ще бъде то? Благодаря, госпожо Лулин, казва председателката. Господин докладчик, имате думата сега, за да отговорите на въпросите, които ви бяха отправени. Eh, eh. Благодаря. Искам да отговоря на въпросите, поставени от е, госпожа Люлинг. Няма да отговоря на всички въпроси на всички коментари. Въпреки това, трябва да подчертаем, че съществуват научни данни, показващи, че жените не влияят толкова на промените в климата, колкото мъжете, поради модела на консумации, който е различен между мъжете и жените. Жените използват повече градския транспорт, а не лични автомобили. Мъжете потребяват много по-енергоемки продукти. Това са факти. Има научни данни, които показват това. Що се отнася до въпроса за промените в климата, разбира се, това е въпрос, който е без оглед на фактора пол, но последиците са различни за мъжете и жените, когато се променят условията когато се появяват различни заболявания и ефекта върху мъжете и жените, са различни. Научните данни показват, че жените са по-силно засегнати. Жените са сред победната част от населението, затова са те по-силно засегнати. И затова можем да кажем, че промените в климата имат различни последици според пола. Мъжете консумират повече, консумират по-енергоемки продукти и прочее. Нещата не са изцяло само черни или само бели. Не можем да кажем, че само богатите мъже са виновни за всички емисии на парникови газове, а бедните жени нямат такъв ефект. Що се отнася до недостатъчното представителство на жените във вземането на решения, свързани с бюджета или с околната среда, това е факт. Можем да преброим мъжете, които седят около масата, на която се водят преговорите. Влиянието върху различните сектори на дейности е различно от страна на мъжете и жените. За това трябва да видим кое е справедливо, кое е не, кое трябва да се промени, кое не. След като половината от световното население е слабо представено в вземането на решение, това има отражение върху тази част на населението. Когато са представени двата пола на масата на преговорите, се отчитат интересите и на двете групи. Мъжете са тези, които решават каква е инфраструктура да се изгражда – защо? Защото те карат повече автомобили, отколкото жените. Жените често работят близо до дома си, така че пътуват с велосипед или пеш. Трябва да се отчита факта, че подходът не е еднакъв на мъжете и жените. Също те не са еднакво представени в органите за вземане на решения. Може би говоря твърде бързо или твърде философски и не се вижда смисъла, не знам. Но а, смятам да спря до тук, на този етап. Юста, А всъщност още нещо. Господин Румева каза нещо важно. Важно е да се усъвремени текста с оглед на заключенията от срещата Рио плюс 20. Що се отнася до заглавието, господин Йохансен се, се тръга, но господин е, Йохансен, господин Румева, госпожа Люлинг казаха, че не им допада това заглавие, както и на мен. Ако е възможно да го променим, без да се удължава процедурата, това ще ме зарадва. но трябва да опитаме. От друга страна, не бих искал да се блокира процедурата в нашата комисия, защото ако бъде блокиран този доклад, всички други доклади по собствена инициатива ще бъдат блокирани. Госпожа Томсън, вие имате основание да говорите за Европейската комисия. Не е приятно, че Европейската комисия е представила текст за Рио плюс 20, без да отчита аспекта равенство между половете. Въпреки, че разговаряхме с Европейската комисия, и е неприятно, че в текста на комисията въпроса за равенството между половете не фигурира в текста за срещата в Рио плюс 20. Очаквам с интерес вашите изменения. Господин е, Йохансен се тръгна, аз ще остана обаче. Председателя, благодаря господин докладчик, благодаря за направените до уточнения. Вие говорихте също за промяна. Ще говорите за промяната в заглавието и на заседанието на координаторите. Това ще се отрази върху графика така че на заседанието на координаторите трябва да разгледате и този въпрос. Искам да дам думата на госпожа Галон от Европейската комисия. Имате думата, госпожа Галон. Благодаря за дадената ми дума. Първо искам да благодаря на комисията по въпроса на жените и на докладчика господин Гюстафсон защото този въпрос като цяло не е особено дискутиран. Докладът е трансверсален, той засяга много теми и попадащи под отговорността и в портфелите на много комисари. Относно коментара на госпожа Томсън и докладът на и отговор на господин Гюстасън, мисля, че това беше много интересна обмяна на мнения, на становища. Ще ги предам. Това, което откриваме в този доклад е, е всъщност е, са традиционните теми за равенство. Вярно е, че всички неравенства, които са, се срещат в другите области, се срещат и в зелената економика. Хоризонтална сегрегация, професионалният избор, избора при взимане на решения, трудността за жените да съчетаят личен живот и кариера и също така недостатъчното оценяване на работата на жените. Това са теми, по които ние също работим в стратегията за равенство между мъже и жени, приета от комисията през 2010. И с тази стратегия Европейската комисия се е, стреми да запази е, принципа за равенство между половете. Стремим се да засегнем малко повече този въпрос в всичките европейски политики в рамките на следване на а, индикаторите от платформата от Пекин, датското председателство реши да работи по области като жените и околната среда, предполагам знаете, и по-специално относно дефиницията на някакви показатели, относно жените и взимането на решения – най-вече в рамките на преговорите, свързани с климатичните промени, но също така за избора за обучение и а, пропорциите от съотношението на жените в научно-разбойната дейност. Това са а, начини чрез тези показатели да изчислим много точно неравенството. Тази нова стратегия трябва да бъде прията на съвета ЕПСКО утре. Имаше също така един публикуван доклад относно климатичните промени и пола, който също можете да намерите на сайта на комисията. И резултатите, представени в този доклад, покриват до някъде и въпросите засегнати в доклада на господин Гюставсън, особено относно транспорта и енергетиката. Още веднъж благодаря за това, че сте поставили акцента върху тази тема и ще е, работим върху доклада ви. Благодаря. Благодаря, казва председателката. господин Гестасон, имате ли нещо да добавите в заключение? Не. Добре. В такъв случай ви благодаря. Госпожа Лулин, господин Гестасон не отговори на моя въпрос за, този, за това международно споразумение. Попитах кой ще го сключва, между кого ще бъде сключено. Не е отговорил на въпроса. Значи, Гистевсън. Господин Гистевсон, имате думата. За международното споразумение. Е, изменение 19, доколкото се спомням, госпожа Лулинг ви попита с, с кого, на, на какво ниво ще се сключва това споразумение. Да, правилно, госпожа Лулинг, казва докладчика. Да, мисля, че единствената легитимна международна организация, която може да предлага споразумение от този тип, е ОНЕ. Така че бихме могли да поискаме от ОНЕ да сключва такива, такива споразумения. Разбира се, Европейския съюз също би а, могъл да изготви нещо на ниво съвет или комисия. Но ние колкото и защитаваме, да защитаваме позицията на Европейския съюз, бихме могли и да поискаме от ООН да изготви понятието, да изготви определение на понятието зелена економика. Защото сега използваме тази терминология навсякъде за всичко. Важно е да видим какви, какви аспекти ще се покриват. Не само екология, но също така и устойчиво социално развитие. Благодаря, казва председателката. Благодаря за това уточнение. И така, графикът е променен, защото ще се опитате да разгледате въпроса с заглавието на доклада в заседанието на координаторите, така че всички ще получите графика в зависимост от това какво решение ще се вземе на заседанието на координаторите. И така, заседанието на координаторите ще се състои в 5 часа. Тя е предвидена тогава. Той е предвидено тогава. И аз сега връщам председателството на господин председателя Гиставсон. Благодаря. В този случай обявявам заседанието за закрито. Признателен съм ви като докладчик за това, че председателствахте тази част на заседанието. Обявявам заседанието на комисията за закрито. В 17 часа ще започнем заседанието на координаторите при закрити врата.